скръбна новина. Един френски полицай, господин Жан Нарон, е разстрелян от ЕТА и това показва, че проблемът с тероризма в Европа все още не е решен. От моето име и от името на целия парламент е, изказвам моите съболезнования на близките на този полицай. Надявам се, че френската и испанската полиция тук е, ще наложат справедливост и е, ще е, наложат необходимото наказание на изпълнителя на това убийство. Още една новина. В Куба има 30 участници е, в демонстрация на женското движение, които са арестувани. Това са жени и дъщери на затворници, които в момента са в затвора. Парламентът преди известно време присъди на Ха... наградата Сахаров на активистите за човешки права там и е, сега изказва своята солидарност с жените в Куба. Минавам към следващата точка от дневния ред. Това са общите разисквания по два доклада годишния доклад на Европейската Централна банка и е, доклад относно еврозоната. Първо е, докладът на Едуард Чиклуна по годишния доклад е, на Европейската Централна банка за 2008 година и след това доклад на Смен Гигот по годишната декларация във връзка с е, еврозоната и публичните финанси за 2009 година. Искам на това място първо да дам думата на докладчика господин Едуард Скикуна. Господин председател, последните две години бяха а, години изпълнени, най-изпълнени с предизвикателства за ЕЦБ по отношение на ценовата стабилност от създаването на Европейската централна банка. Мой доклад за 2008 година